The rapporteur is here. Yeah. <laughs> so, we have the rapporteur, we have a couple of shadows available. И тъй докладчикът е тук, докладчиците в сянка са тук отчасти, така че можем да започнем. Днес имаме много натоварена програма. Ще бъдем посетени и от двама министри – Имаме и няколко законодателни предложения, които трябва да разгледаме. Започваме с промяна на решение 1313 относно механизма за гражданска защита на Съюза. Знаете, че тук има бюджетни последици, за това и трябва да се внесат измененията. Давам думата на докладчика Нико Сандровакис. Благодаря, господин председател. В Испания и в Италия се случиха бедствия. В Амазония също, сега в Австралия. Виждаме какви са последиците от измененията на климата. Този нов механизъм Rescue, който беше създаден от предходния мандат, има за задача да допринесе за справенето с задачите по един по-ефективен начин, за да можем да работим по последиците, да помагаме на жертвите, да помагаме и при материалните щети. През март 2019 година имаше национален резерв при нас е, на европейско ниво също се създаде такъв резерв за медицински изделия, медикаменти. Освен това, ние смятаме, че комисията ще покрие 80 до 90% от общите разходи в някои случаи финансирането може да достигне до 100%. Би трябвало по този начин да можем да се справяме с епидемии и други заплахи от биологично, химическо или ядрено естество. Целта е да се гарантира, че при новия програмен период 21 до 27 година Европейският съюз ще има възможно най-добрия механизъм, за да бъде ефикасен. Ние в Европейския парламент ще подкрепим комисията за това финансиране 1,4 милиарда евро. Освен това се внасят корекции, защото имаше непредвидени елементи. Ще се спра на някои от тези точки. При първата размяна на мнения преди коледната вакансия Европейската комисия каза, че иска да се заличи точката за преразпределение на бюджета по превенцията. Но с оглед прозрачност и също така институционален баланс между комисията, парламента и съвета, на мен ми се струва, че е много важно този анекс отново да бъде включен. Ние сме съгласни, що се отнесе до МФР. Много добре разбираме, че има нови нужди през последните години. Ето защо мисля, че процента трябва да се промени и при сегашното програмиране, и при предходното. Ние би трябвало да разберем защо комисията иска по-голяма гъвкавост. Наистина трябва да може да имаме един марш от 10% ако искаме да стигнем до това финансиране от 100%. При изчерпване на предвидените суми може да се работи чрез гъвкавост и допълнително натоварване на национално ниво. Трябва да се види какви са средствата от доброволния резерв. Измененията на климата са глобално явление. Следователно парламента трябва да помогне на третите страни, които също са засегнати. Трябва да им се притичва на помощ, когато страдат след ураган или някакво друго бедствие. Екипировката и оборудването на Европейския съюз би трябвало да може да им се предоставя. Трябва да се разчита и на системата Галилео. за да може да се уведомява ако при извънредни ситуации, ако има живото застрашаващи обстоятелства. Така ще предотвратим загубата на човешки животи. И тъй би трябвало Европейската комисия да може също така и да купува оборудване от името на Европейския съюз. Много е важно не всеки да работи по-отделно, а всички да се обединим, за да имаме възможно най-добрите ресурси. Комисията обясни принципа на пряко управление по време на предходната размяна на мнения. Надявам се на плодотворно сътрудничество с докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря ви, господин докладчик. Нека чуем докладчиците в сянка. Господин Нуню е първият. Благодаря. Това предложение има своето бюджетно отражение до 27 година. Финансовия механизъм, който е предвиден, се вписва в многогодишната финансова рамка. Трябва да се направи промяна, за да се гарантира достатъчно финансиране – Очевидно е, че въпросът не търпи отлагане. Има и някои празноти до сега. Всъщност, поради измененията на климата, тези нужди стават все повече и повече, но не само и поради измененията на климата, а и защото държавите членки не извършват достатъчно превенция. Това видяхме при пожарите 2017 година в Португалия на 15 октомври. Над 500 загинаха тогава. В Португалия трябваше да искаме помощ от Европейския съюз. Европейският комисар тогава влезе в контакт с държавите членки, но не получи нито един утвърдителен отговор от тях. Не само Португалия има проблеми, останалите държави членки също има по какво да работят. Ние не сме достатъчно подготвени. А, всички тези природни бедствия се случват твърде често в Европа и виждаме, че всяка страна едва успява да откликне. Затова ни трябва европейски механизъм за гражданска защита. Той ще допълва това, което държавите не могат да направят. Затова ЕНП подкрепя предложението на комисията. То е много важно за нас. Трябва да подсилим финансовата страна, за да има увеличаване на възможността за справяне с бедствия и катастрофи, а и също за възстановяване след тях. Ние сме непрекъснато свидетели на наводнения, на земетресения във Франция, в Португалия, в Италия. Затова благодарим на докладчика. Ние ще внесем своите изменения. Много е важно наистина да се направи едно усилие и всеки да финансира този солидарен механизъм. Разбираме, че неговите възможности са ограничени, но въпреки това ние ще представим своите изменения и се надяваме, че до голяма степен ефективността на механизма ще зависи от бързината на действие – В Италия също имаше загинали от пожари. Сега виждаме какво се случва в Австралия. Има жертви, защото не се реагира достатъчно бързо. Хората загиват по пътищата в собствените си автомобили. Ние в Европейския съюз разбираме, че непрекъснато се случват такива бедствия. Например, пожари, там където има повече гори, Има и дървета като евкалиптовите дървета, които много лесно горят. Това беше и нашия проблем и този в Гърция. За да може да се реагира бързо, трябва да има физически единици, разположени в страните, където могат да се очакват такива бедствия. Да се борим с пожарите означава в Португалия и Гърция да има налични екипи за това. За земетресенията също, например в Италия. Необходимо е да има и интелигентно разпределение на ресурсите, за да можем да се справяме с такива бедствия. Благодаря отново на докладчика. Благодаря. От името на Обнови Европа. Благодаря, благодаря на докладчика за отличното представяне. Благодаря и на служителите, работили по този доклад. Неведнъж съм казвам, казвал, че никой от нас не е достатъчно богат, за да се справя с екстремни ситуации – заради климата, нито в Германия, нито в България или Румъния. Това предложение е много необходимо, защото юли наближава, ние ще се върнем в своите държави и отново ще станем свидетели на пожари, на екстремни ситуации, на бедствия. По конкретния доклад не бих искал приложение едно да се окаже препани камъка. Комисията има нужда от по-голяма гъвкавост. Ние не бива да бъдем твърде неподатливи. Докладчикът правилно казва, че за подготовката и реакцията е необходимо да има закупено оборудване в наличност. Разбира се, не всички хубави неща идват по три. За това ми се иска да преговаряме по приложение 1 и да не бъдем толкова строги. Има още нещо споменато от докладчика и от докладчика всяка от НП. Бихме искали да се действа по-активно по ядрените, химични и биологични заплахи. Имаме заплахата от тероризма. Знаем, че вирусите могат да се произвеждат и разпространяват сред населението. Ние трябва да сме готови с резерв от медикаменти и медицинско оборудване, за да помагаме на гражданите и първите екипи на място. Аз съм от Румъния. Резерва от имуноглобули, например, е много важен – така че за мен е важно да говорим и за запасите от медикаменти и медицинско оборудване. Освен това, ветеринарните сдружения ми изпратиха един документ, който показва, че в Австралия при, пожарите е било необходимо да има ветеринари на място – така че в подобни ситуации Европейския съюз трябва наистина да може да помогне на място. Уважаеми дами и господа, 10 милиона хектара изгоряха в Австралия. Това е колкото площа на Австрия. Представете си това да се случи в Европа. Готови ли сме това лято да видим как изгаря горска площ, голяма колкото Австрия, но в Европа? Не. Ние трябва да действаме още от сега. Бих искал да сътрудничим по доклада. Виждам, че в залата се оформя консенсус, освен по въпроса за приложение 1. Благодаря. За зелените Благодаря. Благодаря на господин Андролакис като докладчик. Целта на този механизъм е да засили сътрудничеството между държавите членки, да се подобри подготовката за природни бедствия, ние трябва да споделяме опит и своя доброволен резерв. Има няколко проблема с това предложение, затова имаше и преразглеждане в съвета. Радваме се, че сега имаме програмата RESC EU, тъй като доброволният резерв не е достатъчен. Реск ю показва допълнителната стойност на Европейския съюз при справенето с природни бедствия и бедствия причинени от човека. Всъщност някои от природните бедствия са причинени от човека заради измененията на климата. Бихме предпочели финансирането да дойде от нови източници, но съветът не се съгласи така че ще трябва да използваме този механизъм на преразпределение. За нас е важно да се подготвим за измененията на климата. Особено като виждаме опустошението след горските пожари и наводненията, ресурсите трябва да се увеличат. Също така се радваме, че докладчикът се придържа към предложените суми. Ние не искаме намаление. Съгласни сме също така да говорим дали приложението трябва отново да се включи. Това е важно за екипите по този механизъм. Важно е и за дейността в извън Европейския съюз. Подкрепяме използването на сателитната система Галилео при извънредни ситуации. Очаквам да продължим бъдещата работа. Благодаря. Благодаря ви, Марко Дреосто, за идентичност и демокрация. Е, е, бе, е, е, е, е, Благодаря, господин председател. Аз съм от Италия. За нас е, системата за гражданска защита и предотвратяване и опазване на населението при бедствия е много важна. Бихме желали да се работи на европейско равнище за развитието на инструменти като този. Радвам се, че нашия докладчик е свършил добра работа. Вече бяха обяснени някои от измененията. Не бих искала да навлизам в подробна полемика за измененията, но очевидно има заличени текстове тук в изменение едно от първоначалния текст на комисията. Ние смятаме, че темата е изключително важна текстовете е, във връзка с е, използването на такива прогресивни системи като Галилео са свързани с постигането на целите, които си поставяме. Бързата възможност за реагиране при бедствия добрата координация между различните е, звена, които работят в тази сфера, е нещо много важно и естествено сме готови да участваме на базата на експертизата, с която разполагаме. Ще внесем някои е, предложения за изменения и се надяваме, че по този начин от името на моята група ще можем да допринесем за един по-добър текст и по-добро изпълнение на практика. безопасност, сигурност, е, опазване на хората, на природата е нещо много важно за нас. Благодаря. Не виждам докладчика в сянка на Екаре. Затова преминавам към е, Обединената левица, госпожа Конечна, господин Коканес, кой ще говори. Да, благодаря ви. Глобалното затопляне и климатичните промени представляват голямо предизвикателство. Естествено, бъдещото поколение ще трябва да се справя с още по-големи проблеми, ако ние не действаме сега. Примерът на Австралия показва, че бедствието не спира само на границите на съответната държава. Междувременно в Чакарта се появи облак, който застрашава здравето на хората. Необходимо е, естествено, механизма, който съществува, да бъде адаптиран съгласно промените в действителността и е, законодателните промени, които се предлагат, както и е, минимум е, 1,4 милиарда евро като сума, е, са изключително важни, за да можем да координираме и да действаме по-добре е, в тази сфера. По отношение на глобалните бедствия, Галилео би могла да бъде една много полезна система и ние трябва да направим всичко възможно, за да използваме максимално. Благодаря на докладчика за неговите предложения, за неговата работа и много се надявам, че ще постигнем е, внушително мнозинство и може би единодушие по тази важна тема. Благодаря много. Приключихме с изказванията на докладчиците в Сянка, а сега давам думата на представителя на комисията. Благодаря ви. Благодаря на е, господин председател, благодаря на докладчика Лакис, както и на докладчиците в Сянка от вашата комисия. Много работа предстои днес. Е, ще поздравя от името на комисията докладчика за това, че парламента предлага нови елементи. Най-вече въвеждането на системата за ранно предупреждение в рамките на сателитната система Галилей, както и възможностите за финансиране, които могат да се мобилизират извън Европейския съюз с цел опазване на безопасността на хората или възстановяване след бедствия и на място в трети страни. Приложение едно. Това е не бюрократичен въпрос, а оперативен въпрос. Това са целите, които комисията би желала да включи в рамките на EU Rescue. Има немалко инвестиции по отношение на противопожарните съоръжения, е, по отношение на е, предоставянето на спешно необходими медицински е, изделия, на лекарства, които бързо да стигнат до местоназначението си. Много важни са и действията по подготвеността за бързо реагиране. Всичко това естествено е представено в съответните проценти в приложението. Трябва да имаме предвид, че става дума за е, максимални стойности, за да можем да осигурим и е, така нужната максимална защита. Много се надяваме, че е, това това амбициозно предложение от 1,4 милиарда евро ще намери място и ще намери подкрепа за включването в многогодишната финансова рамка за следващия период. Естествено, за превенция, за е, бързо реагиране при е, настъпило бедствие изисква е, инвестиции и то съвместни инвестиции в е, всички съоръжения, в оборудването, в обучението на е, екипите, които работят на място и това ще бъде една следваща стъпка по отношение на нашата подготвеност на европейско равнище за е, гражданска защита. Надявам се, че ще можем да постигнем всичко това в рамките на приложение 1. И аз, освен това, много благодаря за други е, предложения и е, които ще засягат финансовата част. Надявам се, че те ще е, целят повече гъвкавост. Чух, че е, и по отношение на е, съвместните обществени поръчки, ще има някои е, предложения. Така че е, приветствам това желание да се работи е, и по-нататък по текста за неговото подобряване. Благодаря. Предстои дискусията и по приложението и се надявам, че и там ще има така една обща линия на поведение. А сега отново докладчика. Позволете ми да благодаря на моите колеги за всичко това, което казаха във връзка с европейския механизъм EU Rescue. Ние всички сме от е, държави, които вече са били засегнати от природни бедствия. Много хора загубиха живота си в резултат на тези бедствия. И е, би трябвало да осигурим максимална защита на нашите граждани. Е, нека е, да потърсим един разумен компромис, така че е, променения европейски механизъм за гражданска защита EU Rescue да бъде в състояние да издържи на всички огромни предизвикателства и на всички провокации. Имате възможност е, до 21 януари да внесете изменения. Да. Извинете, 28 януари. 28 януари е срока за е, внасене на измененията в 11 часа. След това през март предстои гласуване в комисията и в пленарна зала. Надяваме се до края на март също. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Сключване на споразумението за оттегляне на Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия. Много добре известно е, че председателят е, така да се каже, водещата фигура в този случай. И ето той успя да дойде на време. Добро утро, Паскал. Точно исках да въведа е, твоята точка, но може би е по-добре ти да направиш това. Така че веднага ще ти предам мястото и микрофона.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 It's a sad thing, and I guess most of us regret very much that the UK is leaving the Euro... Благодаря, господин председател. Трябва ли да кажа, че на първо място ние е, всъщност е, е, трябва да почетаем колко съжаляваме за това, че се стига до оттегляне на Обединеното кралство. Хубаво е, че избегнахме опасността от оттегляне без е, сделка, без договор. Това щеше да означава естествено е, вреда е, за пациентите, без медицински изделия, без медикаменти. И така, сега, до края на годината, ако ние работим много усърдно, естествено може да се стигне, в крайна сметка, и до ново споразумение по Брексит. Тъй като е важно да постигнем едно споразумение, което в дългосрочен план да бъде приложимо и така, основните елементи са свързани с пациентите, с медицинските изделия, с медикаменти. Много важно е, естествено, да намерим и правилния път за сътрудничество по отношение на климатичните промени така че да укрепим нашата политика в това отношение и в Европейския съюз и в Обединеното кралство. В Глазго е следващата КОП. Ние желаем, също така както и Обединеното кралство, да постигнем успех в Глазго. И през следващите месеци има много-много въпроси, по които ще трябва да проведем задълбочена дискусия по отношение на политиката за забавяне и преодоляване на климатичните промени. От името на социалисти и демократи, вие ще говорите. Да, благодаря, господин председател. Благодаря за това, че е, можем да го разговаряме по въпросите. Ние съвсем ясно сме посочили, че бихме желали е, екологичните и климатичните въпроси да вземат едно е, водещо място в е, дневния ред през следващите месеци и години. За групата на социалисти и демократи ние сме малко разтревожени, тъй като от една страна виждаме правно задължителен текст, политическа декларация, от друга страна е, установяваме, че именно екологичните и климатичните въпроси са поставени в политическата декларация, което може би отслабва малко позицията на тези въпроси, именно в рамките на следващите преговори за дългосрочно споразумение. Ние бихме желали всичко това, което е важно за комисията МВ е, е, да намери подобаващо място в преговорите за взаимоотношенията ни в бъдеще. За социалисти и демократи това е важно. Естествено, ние работим от толкова дълго време по тези въпроси и сега по отношение на околната среда, като че ли малко изместваме фокуса и е, се отклоняваме. Би трябвало да сме по-амбициозни по отношение на околната среда, да не допускаме различни стандарти във връзка с защитата на биологичното разнообразие, но също и на климата. И трябва да признаем, че Обединеното кралство е, очевидно се опитва да упражни натиск върху Брюксел и е, е, О, не, но не бива да забравяме, че именно Европейския съюз е, така да се каже, непосредствения съсед. Е, ние имаме най-много полза от налагането на едни общи стандарти в това отношение. Така че е, текста в политическата декларация е доста слаб. Е, ние би трябвало да разглеждаме е, всички въпроси, свързани с е, бъдещото договаряне на е, взаимоотношенията като цяло и в тези въпроси да влязат естествено и околната среда и климата трябва да знаем, че всичко това, което е, така, е намекнато в политическата декларация, различните стандарти, е, по-низко равнище на защита, не е достатъчно за хората нито тук, нито там. Медицинските изделия, медикаментите, другите медицински съоръжения, естествено, са изключително важни за хората, които се нуждаят от медицинско лечение и трябва да фокусираме усилията си върху тази тема. От обнови Европа, аз мисля, че всички ние настояваме на еднаквите условия и сме малко разтревожени от процеса. Британската политическа система изглежда без контрол, както горските пожари в Австралия. Да, вярно, имаме споразумение, но Бог знае къде ще ни доведе това споразумение след 11 месеца. Онези от вас, които си казват вечер молитвата, спомнете си и споменете Великобритания в молитвите си, а онези, които не се молят вечер, да се опитат да помогнат на британците. Е, екологията е различна, вече не се използва толкова не се използва толкова въглища. Това е добрата страна на нещата, но от друга страна има една промишленост, която не работи, една дисфункционална економическа система, която може да доведе до политически приключения, които напомнят миналото. Това може да се каже за Обединеното кралство. Благодаря за зелените. Благодаря ви ние споделяме е, усещането и чувствата за Брексит. Ще ни липсват е, британските ни колеги, може би не във всички политически групи, поне в някои. Но след като знаем вече, че споразумението вероятно ще бъде одобрено от парламента следващата седмица и Брексит наистина ще се случи е, в на 31 януари. Тогава ще започнат промените в отношенията между Обединеното кралство и и Европейския съюз. Това ще засегне работата на нашата комисия. Достъп до лекарства и всички други проблеми са наш проблем. В тези преговори трябва много ясно да покажем, че в бъдещите отношения между Обединеното кралство и, и Европейския съюз Обединеното кралство трябва да следва всички разпоредби на споразумението. Ние всички трябва да се грижим за това и това трябва ще бъде едно, един от най-тежките преговори. Можем да заключим, че честно казано, аз не смятам, че след една година ще може да има споразумение в края на годината и може да се окажем отново с Брексит без сделка и становището, което внасяме като комисия МВ след Брексит, след одобряването на споразумението за отегляне, отново се оказваме в ситуация, в която трябва да обръщаме много голямо внимание на екологичните проблеми, аспекти, работата само се почва. За независимост и демокрацията, искате ли думата? За ЕКРЕ? Благодаря, господин председател. Един от резултатите на Брексит е, че това е последната възможност да, говор... да се изкаже в комисията. Мисля, че текста, който имаме пред нас е много добре балансиран и аз много благодаря за това. Искам да се опитам да успокоя някои от тревогите е, за спазването на споразумението, особено във връзка с, емисиите. Мисля, че Обединеното кралство продължава да бъде в предни позиции е, по спазването на екологичното законодателство и така ще продължи в бъдеще Системата за търговия с емисии беше а, първата система, която беше използвана в, а, и, и, а, в Обединеното кралство много преди това да бъде въведено в 2005 година в Европейския съюз и ние настоявахме на използва, на прилагането на реформите. С оглед на нашата загриженост на пазара на, в, на пазара на въглерод, ние въведохме цени, които стимулират инвестицията в нисковъглеродни производства. В 2019 година Обединеното кралство прие законодателство за свеждане до нула на въглеродните емисии. И емисиите в Обединеното кралство се намаляват след въвеждането на законодателството в 2008 година. В 2018 година емисиите в Обединеното кралство бяха с 44% по-низки отколкото преди 20 години, така че смятам, че Обединеното кралство ще продължи да бъде надежден и ценен партньор и ще използва зелените технологии. А, а, ще въведе декарбонизацията. Гледайки напред в бъдещето, се надявам, че Европейския съюз ще се съсредоточи върху създаването на политики, основаващи се на научните изследвания, на което аз настоявах през 8-те години, които съм в парламента. Надявам се, че парламентарните комисии ще се вгледат много по-внимателно и много по-благосклонно на а, генетичното модифициране и редактирането, генното редактиране а, и ще купуват не от другата страна на океана, от другата страна на Ламанша. Благодаря, господин председател. Брексит наистина е нещо, което е тъжно, но е факт. Има много загрижености за лекарствата, за климата. Продължава нау също така сме загрижени за това дали ще продължи научното сътрудничество. сделката, която се постига е по-лоша. Ние вече нямаме задължителна сделка за а, запазването на цените на въглищата, както беше договорено. Бъдещите споразумения за свободна търговия ще имат въздействие, ще повлияят на въздействието, което ще имаме. И се надявам, че ще имаме истинско споразумение, което ще гарантира екологична и климатична защита и мерка СУР, а обаче е тъжен пример в обратния смисъл. Надявам се, че Обединеното кралство ще се ангажира, както това беше направено в миналото. Глазго е голяма възможност. Важно е и за Обединеното кралство КОП в Глазго, да бъде успешен. Наше задължение е да работим с ръководните фактори в Обединеното кралство, не само на равнището на споразумението. Трябва да започнем да изграждаме добро сътрудничество и диалог с колегите ни в Обединеното кралство, които се интересуват от околната среда. Аз ще дам сега думата на колегите от Обединеното кралство в залата. А ако искате да вземете думата, господин Филипс, госпожа Филипс, благодаря ви, че ми давате думата. Аз за този мандат аз се надявам, че а, Великобритания ще има, ще вземе разумното решение и отново ще се присъедини. Като британски евродепутат наистина се тревожа от а, посоката, в която Борис Джонсън води моята страна. Той а, ни води към дъното. Ние а, ще използвам, а, той ще използва споразумението, а, за да а, махне а, основни положения, като замърсителя плаща и други условия от споразумението. Трябва да се настоява Обединеното кралство да поддържа а, споразумението. Това опасно споразумение за отегляне само ще влуши нещата. Учените имат 10 години за да намалят вредните въздействия. С нощи парламента на Северна Ирландия се присъедини към решението на Шотландия и Уелс в отношението към споразумението. Липсва политическа политическото правомощие, което трябва да се изиска. Както казаха колегите, все още може би ще бъдем свидетели до края на годината на споразумение без, без сделка. Това ще доведе до недостиг на храни и лекарства. Това споразумение е ам, безразсъдно и насърчавам колегите да гласуват срещу него. Благодаря, Карлайн. Благодаря. Първо искам да благодаря за писмото. Е, то е много балансирано, засяга основните проблеми и както знаете, аз споделям усещането на колегите, че това е опасно споразумение, опасен, по опасен път ни води и то не трябваше да, да се случва както каза и другия колега от ЕКРЕ, ние наистина имаме добър опит с търговията с емисии, но аз мисля, че консервативното правителство няма като приоритет екологичните проблеми, така както на нас ни се иска. Ние говорим за нарушаване на бюро... изгаряне на бюрокрацията, щупване на оковите и така нататък. Но това е едно предупреждение предупреждение за мен. Аз мисля, че те ще се опитат да се измъкнат от това, което те наричат бюрокрация, а това, което ние наричаме законност и екологични закони. И ще се окаже много трудно да се запазят стандартите на двете страни. Е, безопасността на храните за мен е много а, важно нещо, хлорираните пилета от щатите. С, говорихме също така с академични изследвания. А, напускат учени масово от академичните британски институции, докъде ще ни докара това, не се знае, но нивото спада драстично. Доставката на лекарства, на медицински инструменти, не знам дали ще може за 9-10 месеца фактически да се договорят търгови, споразуменията за свободна търговия. желая ви успех в преговорите, да се надявам, че Комисията по околната среда ще може да повлияе на, на договореностите и какво да кажа. Съжалявам, че напускаме. Степан последен. Благодаря, господин председател. А, очевидно, от цялото си сърце съм съгласен с казаното от колегите от Обединеното е, кралство от нашата политическа група. Искам да кажа нещо, може би за последен път се изказвам в комисията ЕМВИ. Каквито и пречки, бариери, трудности да проистичат от Брексит, Колегите ми и аз дълбоко съжаляваме, че моята страна поема по този път каквито и пречки да а, а, възникнат. Аз знае, че има колеги в здравната общност, в екологичната общност, в научните изследвания, които са абсолютно решени в а, Великобритания да поддържат максимално тесни контакти с нашите приятели и колеги. Може би ние формално излизаме от структурите на Европейския съюз, но разбирателството на сътрудничество не е, не е загубено и няма да бъде загубено когато се срещна с учени, които работят по проблеми като борбата срещу рака, е, хората, колегите са решени да, да поддържат сътрудничеството. За мен беше чест да бъда член на тази комисия за повече от две години и половина. Искам да благодаря на парламента за секретарията и на съветниците от моята политическа група за подкрепата и ви пожелавам всичко най-добро в бъдещите ви усилия. Благодаря. Предлагам да аплодираме нашите британски колеги. Благодаря. Сега две минути почивки и преминаваме към гласуването. So we are going to resume. И тъй продължаваме нашето заседание с електронното гласуване. Много ви моля да сложите електронните си карти в готовност. Преди да започнем гласуването, да ви напомня, в четвъртък 9 часа сутринта трябва да присъствате за съвместното гласуване на ЕКОН и ЕНВИ по предложението за таксономия. Имаше политическо споразумение през декември, но сега трябва да се гласува. Така че, моля ви, в четвъртък, 9 часа сутринта, заедно с колегите от ЕКОН. Преминаваме към гласуването ще говоря френски. Първо гласуваме изключване на споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз. Електронно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се и писмото ще бъде предадено възможно най-скоро. Възражение съгласно член 112 ПВЦ. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Възражението се приема следователно може да влезе в пленарна зала. Преминаваме към точка 14 от дневния ред и гласуването по нея. Изменение 50 за, против, приема се. Едно за, против, променя се.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 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се.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 против, да проверим. 85. Край на гласуването. Приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се 87 за, против, въздържали се, отхвърля се 88 за, против, въздържали се, приема се 89 за, против, въздържали се, отхвърля се 90 за, против, въздържали се, отхвърля се 91 за, против, въздържали се, отхвърля се 92 за, против, въздържали се, отхвърля се 93 за, против, въздържали се, приема се 94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 въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, поправя се. Председателя 16 за, против, въздържали се. Да проверим. 16. Край на гласуването. Осемнайсет за против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, да проверим. 20. Край на гласуването. Приема се.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 Европейска година на по-зелените градове. 54-то изменение за, против, въздържали се. Отново да видим за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против,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 въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се 79 за, против, въздържали се, приема се. 85 предходните са отеглени за, против. Да проверим. 85. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. 87 за. Против. Да проверим. 86.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 Отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против. Да проверим. Би трябвало да се отхвърля. Край на гласуването. Ръжете си. Отхвърля се. Компромис 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 за. Против. Би трябвало да е отхвърлено, но да проверим. 16 проверяваме. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 18. Край на гласуването. Приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се. Да проверим. 20. Приема се. Ако нямате нищо против, да проверим и 19, защото там беше... Нека да гласуваме електронно изменение 19, предишното, защото не бях сигурен. Режим на гласуване. Гласуваме електронно 19. Край на гласуването. И така, приема се. Слагаме плюсче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 Отхвърля се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за. Против. Да проверим 47. Отхвърля се. 48 за против, въздържали се, приема се 49 за, против. Да проверим. 49 проверяваме. Приема се. 50 за, против. Да проверим. 50. Край на гласуването. Отхвърля се 52 за, против, въздържали се, приема се 53 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме за цялата а, резолюция с, с измененията. Режим на гласуване, край на гласуване. Приема се резолюцията. Поздравления! Сега преминаваме по гласуването за освобождаване на отговорност. Започваме с гласуване по точка 16. Освобождаване от отговорност на Европейската комисия. Изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 2. За? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 3. За? против, въздържали се, приема се, 4 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме за целия текст, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се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 Приема се. Сега преминаваме към освобождаването отговорност на ЕФСА. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3. За. Против въздържали се, приеме се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, проверяваме изменение 5 електронно. Край на гласуването. Отхвърля се 6 за, против, въздържали се. Приема се 7 за, против, отхвърля се 8 за, против, въздържали се, приема се 9 за, против, въздържали се, приема се 10 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме за цялата резолюция електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се, преминаваме към освобождаване от отговорност на Европейската агенция за околната среда. Изменение 1, кой е за, против, въздържали се. Приема се 2 за, против, въздържали се. Социалистите и демократите са против, значи е, изменение 2 се приема, 3 за, против, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Цялата резолюция електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към освобождаване на европейския, от отговорност на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяването. Изменение 1 е, за против въздържали се. Приема се. Отхвърля се. 2 за против въздържали се. Приема се. 3 за против въздържали се. Отхвърля се. 4 за против въздържали се. Приема се. 5 за против, въз... да проверим. Проверяваме 5. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме цялата резолюция за освобождаването отговорност, край на гласуването. Приема се Европейската агенция по химикалите. Изменение едно за против въздържали се. Приема се две за против въздържали се. Отхвърля се три за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 Много благодаря. И преминаваме към последното гласуване за минималните изисквания за повторно използване на водата. Това е споразумението постигнало в триалог. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Нашата комисия подкрепя споразумението, постигнато по време на триалога. И сега имаме кратка почивка, в която ще изчакаме а, около 15 минути почивка, докато дойде хрватския министр.

Okay. И така, колеги, възобновяваме работата и ще проведем размяна на мнение с министра на околната среда и енергетиката на Харватия който ще отговаря за нашия ресор в председателството на съвета през първите 6 месеца от тази година очаквам много въпроси по време на дискусията, не само от групата на зелените, естествено и от всички останали групи. И така, господин министр, добре дошли. Е, очакваме е, първо вие да представите вашите приоритети за около 10 на минути и след това ние ще задаваме въпроси. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е удоволствие да бъда сред вас днес, за да представя намеренията на хрватското председателство е, на съвета е, по отношение на околната среда и климата. Очаквам конструктивна размяна на мнение. През следващите 6 месеца Харватия ще ръководи дейността на съвета. Е, ние ще допринасяме за едно по-добро сътрудничество и е, съгласуване на позициите на държавите членки, както и на Европейския парламент е, и другите институции в духа на консенсуса и взаимното уважение независимо от, от това, че става дума за първо хрватско председателство, ние е, сме обладани от желанието в е, ситуацията на глобална е, несигурност да действаме е, активно и да допринесем за бъдещото развитие на опасването на околната среда във всички секторни политики. Кои са нашите приоритети? Вие знаете нашето мото и ние поставяме всъщност акцента върху Европа, която се развива, която свързва, която защитава, която е влиятелна. Първият приоритет е Европа, която се развива, става дума за развиването на климатично неутрална, устойчива политика на една Европа, която залага на екологичните мерки. Имаме предвид най-вече е, Европейския зелен пакт, прехода към климатична неутралност, промените е, в климата и борбата срещу тях, е, опазване на биологичното разнообразие, защита на морската среда. Намираме се в повратна точка и трябва да заложим най-вече на опазването на климата, на, да си дадем сметка, че климатичните промени, загубата на биологично разнообразие и така нататък се отразяват на качеството на живота и изискват много спешни мерки. Естествено, става дума и за здравето на хората. И така ние имаме стратегически дневен ред за 2019-2024 година. Ще говорим за него. Там са заложени нашите цели. Ще се опитаме е, да работим активно за изпълнение на целите до 2050 година във връзка и с Парижското споразумение и нашата цел климатична неутралност на Европейския съюз. Естествено, Зеления пакт е, на европейско равнище заема централно място в нашите усилия и планове. Ние желаем е, преход към една, един справедлив, е, към е, ред, към успешно развиващо се общество, което просперира, към модерна, климатично неутрална политика, към ресурсоефективност, към е, конкурентно способна економика и е, важно е, економическия растеж е отделен от използването на ресурсите ще трябва във всички политики да се допринася активно за постигане на климатичната неутралност и опазването и възстановяването на природните ресурси. Много важен е Зеленият пакт. Европейския съюз трябва да се превърне в глобален лидер в това отношение и да спре загубата на биологично разнообразие. Но Нека да обърнем внимание, естествено, и на финансите. Много важно е по един справедлив, разходоефективен начин да се изразходват финансовите ресурси, така че Европейския съюз да бъде един важен играч на глобалния пазар, конкурентно способен и е, отличаващ се с висок ниска степен на растеж. Какво предвиждаме по отношение на Зеления пакт? През януари ще се разглежда на съвета Екофин, Агрофиш, е, след това през феврари съвета по способност, образование, младеж, култура и спорт. През март са околна среда, юни транспорт и енергетика. Освен това, дискусии е, във връзка с е, популяризирането на Европейския зелен пакт ще се опитаме да разработим съответните конкретни законодателни предложения и политически документи в това отношение. Естествено, много важно е да покажем колко твърдо сме решени да работим за преход в това отношение и да постигнем повече по отношение на здравето на хората, на климата, на биологичното разнообразие. Много важно е да се пазим от е, лоши, негативни компромиси и да търсим междусекторно съгласуване на нашите политики. Какво означава зелена, екологична, устойчива Европа? Това означава естествено да насърчаваме ниско въглеродната економика, да търсим подходящите мерки за осъществяване на прехода към безвъглеродна економика. Много важно е, естествено, да подготвим и всичко това, което е свързано с дългосрочната стратегия по отношение на парниковите газове и намаляването на тези газове. Търсим много възможности за намаляване на загубата за биологично разнообразие, работа в рамките на съответните компетентни органи в ООН, е Конвенцията за опазване на климата, стратегията ни е до 2030 година, но ние трябва да търсим и дългосрочни решения до 2050 година. А също но още сега трябва да приемем рамката, глобалната рамка за биологично разнообразие след 2020 година. И Разчитаме много на Европейския парламент, който в своите резолюции, включително и миналата седмица, призовава за една амбициозна стратегия след 2020 година. Ние знаем, че е, по отношение на международните форуми е, и подготовката на мандата на Европейския съюз за КОП-15 в Китай, трябва да сме особено амбициозни, трябва да търсим съюзници, трябва да приемем заключенията на съвета именно в този дух е, за подготовката на КОП-15. Подготвяме се за едно пълно интегриране по отношение на амбициозната и реалистична рамка, която да обхваща всички сектори и да залага на прехода, който да бъде естествено много справедлив същевременно и социален. И трябва да подчертая, че ще продължим и да работим по отношение на екологичните мерки във връзка с морската среда. Ние залагаме най-вече на една много по-ясно изразена защита на морската среда. Това е последния ни приоритет, но не последен по значение. Напротив, предотвратяване на замърсяването на моретата. Това е нещо изключително важно, което е свързано пряко с изпълнението на директивата за рамковата директива за морска стратегия след 2020 година. И нека още нещо да ви кажа. Има и отворени досиета. По програмата Live заключенията е, и приключването на преговорите по това досие ще бъде една много важна стъпка за нас в рамките на нашето председателство. По отношение на морския превоз ние залагаме най-вече на мониторинг, на докладване, верификация, така нареченото MRV и започваме преговорите. Това ще зависи в крайна сметка до голяма степен и от реакцията на парламента. Имаме и нови досиета. Е, подготвени сме за ново европейско климатично законодателство, което да очертае посоката до 2050 година. В по отношение на осмата е, програма за действие, програма за околна среда, също ще се работи много активно е, ние е, искаме да разработим активно и новия план за действие за кръгова економика, като е, в него ще намери съответно място и Зеления пакт. Смятаме, че трябва да сме много ангажирани в е, всички тези усилия и да допринесем за един съществен преход в нашата економика и в цялото общество. Съветът възнамерява да приеме заключение за качеството на въздуха, като тук е, залагаме най-вече на резултатите от е, проверката за качеството на въздуха, така наречения фитнес чек и на базата на резултатите от този фитнес чек ще разработим и съществените предложения в рамките на Зеления пакт. Естествено, не бива да забравяме и директивата за отпадните води в градските райони и екологичните мерки в Европейския семестър. Уважаеми членове на Европейския парламент в заключение ще кажа, че ще гледаме напред, ще насочим погледа си към климата, към екологичните политики в контекста на Европейския зелен пакт. Желаем да бъдем много амбициозни в глобален аспект, да търсим правилните решения за опазване на климата и на околната среда, да спрем деградацията, да спрем загубата на биологично разнообразие, колкото е възможно по-бързо заедно. Това са нашите общи задачи и реакция на общите предизвикателства. Благодаря ви с надеждата за добро сътрудничество в бъдеще. Uh, и така, започваме с първия кръг от въпроси, като ще дадем е, думата най-вече на координаторите. Петър Лисе, две минути. Това е представителя и координатора на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин министр. Опазването на климата е централната тема на вашето председателство. До 2050 година в Европейския съюз искаме да постигнем климатична неутралност. През декември съвета вече се споразумя за това моята политическа група е, в тази комисия, както и в парламента, подкрепя тази цел. В съвета нещата понякога малко по-трудно се развиват, отколкото в парламента. Ще ви помоля да направите оценка на целите за 2030 година. Парламентът е, подкрепя комисията. Мнозинството от депутатите е, смятат, че целта 55% може да се постигне. Моята политическа група казва, нека първо да заложим цел 50%, а след това, ако ни останат сили, така да се каже, и ако има Мегдан, можем да се устремим и към целта 55%. Естествено, политическата оценка е много важна, за да определим правилния процент. Какво мислите вие? за НП е изключително важно и е, за щастие е, и за целия парламент. Това показа нашата резолюция от миналата седмица. Международните аспекти, е, това са особено важните е, елементи. Всички големи е, емитенти, всички, които излъчват толкова много вредни емисии, би трябвало да се обединят около общи цели и в това отношение трябва да увеличим целта с 10%. И накрая ще спомена МФР. Изследването е много важна област. 25 милиарда, 125 е, милиарда е, във връзка с климатичната неутралност, във връзка с опазването на климата и биологичното разнообразие, според нас са необходими Съгласни ли сте да подкрепите нашето виждане в това отношение, защото ние смятаме, че това е задължително от гледна точка на целта климатична неутралност? Благодаря за социалисти и демократи, господин Луена. Благодаря. Колко време имам, господин председател? Две минути. Благодаря. Благодаря, господин министър, за амбициозното представяне. Мисля, че е важно, че вие представихте теми, които отиват по-далеч от дебата само за климата, но въпреки това са важни. Например, стратегията за горите в Европа след 2020 година. Трябва продуктите от незаконната сеч да нямат място в Европейския съюз. Мисля, че това е важна тема качеството на въздуха. Много конкретен въпрос какво ще направи вашето председателство по директивата за качеството на въздуха, за да може да се спазят предвидените срокове тази година. И директивата, рамковата директива за водите, какво ще направи вашето председателство по оценката на директивата от страна на комисията. След това емисиите от въздуха въздухоплаването. Не знам дали с комисията планирате намаляване на СО2, конкретни емисии. И накрая тази година трябва да приключи работата по типовото одобрение на автомобилите. Какво ще се направи тук и разбира се бюджетът. На нас ни трябват фондове, финансиране. В тази комисия обикновено ги обсъждаме теоретично, а не толкова от практическа гледна точка. Интересуваме вашето председателство. Има ли конкретни идеи за данъчна справедливост? Благодаря. Благодаря, господин Торец. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. за това, че сте тук. Има много неща, с които в световен мащаб Харватия е известна. С баскетболистите си, с амбициите си за Световната купа. Но когато <clears throat> погледнем вашите цели по отношение на екологията и климата, като че ли не сте толкова амбициозни, не съм възхитен. Преди срещата с китайците на КОП ще трябва да се проздвижите. И именно Хрватското председателство ще трябва да се раздвижи е, е, повече. Ние вече го правим тук в парламента. Ще бъде чудесно, ако е, вземете решение в полза на един по-силен, е, по-, по стремителен подход. Преди това е добре да е, проведете необходимите дискусии, така че и съвета да се раздвижи в същата посока. Е, може би е, не е особено елегантно представям моите виждания по отношение на вашия подход към момента и този, който ми се иска да видя, но ние, живеещите в северните, е, северноевропейските държави, сме склонни да представяме нещата си съвсем директно и да не увъртаме. Надявам се, че това ще се случи. Да чуем представителя на зелените, господин Холмалкрен. Благодаря, господин министр, за е, идеите, които споделихте с нас. Ще приветстваме е, вашите усилия е, във връзка с всичко това, което казахте за насърчаването на екологичните действия, на екологичните цели – ще ни е необходимо много по-голямо намаляване на вредните емисии 70%, не 50, не 55. Това е нашето мнение. Основният ми въпрос е свързан спонсорът на вашето председателство. Това е една компания и на дори и омбудсманът вече се произнесе по този въпрос. Е, естествено, че един спонсор винаги може по някакъв начин да е, въздейства на председателството и на законодателната дейност, която извършва. Смятате ли, че е, това спонсорство може да се отрази неблагоприятно на репутацията на Харватия, на харватското председателство? най-вече по отношение на зелената, зеления пакт, по отношение на изкопаемите. Благодаря, господин председател. Господин министр, както вие правилно казахте, в програмата на вашето правителство е залегнала и борбата за опазване на биоразнообразието. Европейския съюз трябва да се води не само от идеализма, трябва да стане лидер и да допринася. За това би трябвало да спазваме Парижкото споразумение, но и да мислим за въглеродна неутралност. Каква е, какъв е дялът на атомната енергия? Какво трябва да се включи в Зеления пакт, освен зелените фондове? Кои са слабостите на държавите членки? Предвиждат ли се дерогации? И как тези задачи се съчетават с подкрепата за индустрията в Европейския съюз? Господин министр, вие трябва да защитавате суверенитета на държавите – ние се водим от това колко е важна нашата територия, географски и политически, нашите защитени марки. Необходимо е да се опираме на своето законодателство, за да можем да реагираме ефикасно. Благодаря. Alexander Александър Бондра. Благодаря, господин председател, господин министр. Вие сте консерватор. като нас ние е, е, имаме съвсем ясна позиция по отношение на климатичните промени, на защитата на е, биологичното разнообразие и така нататък. Какво точно а, предвиждате по отношение на климатичната политика а, в а, законодателния път? пакет, така да се каже. Е, от една страна се казва, че до края на годината трябва да има е, законодателство по отношение на опазването на климата, но оценката на въздействието е необходима е, във връзка с е, целите за 2300 година и тя няма да бъде готова преди лятото. Как ще действате тогава? Как ще напреднете, за да постигнете такова законодателство до края на годината? Как ще постигнете консенсус в е, Европейския съвет? И освен това въпрос във връзка с е, финансирането. То е необходимо, за да гарантирате постигането на целите. Да, има е, вече едно конкретно предложение от страна на комисията е, във връзка с Зеления пакт, но се разчита най-вече и на инвестиции, които да дойдат от националните държави, от частни инвеститори и така нататък. Как председателството всъщност гледа на това предложение? Имаше немалко критика, защото се смята, че е, всъщност е, сега вече трябва е, да има конкретни споразумения и гарантирани средства. Благодаря, Обединената левица. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министр, Хрватското председателство – започва своята работа в една много сложна обстановка. Въпросите, за които отговаряте, са от централно значение. Става дума за климатични промени. Надявам се, че вие ще успеете във вашите начинания. От една страна, неутралност на ресурсите, е, на суровините и от друга страна климатична неутралност. До 2050 година е, целите се очертават е, повече или по-малко. Има ли съгласие в съвета по това, в това отношение, но неутралността по отношение на суровините, естествено е много важен въпрос. До 2030 година е, би трябвало да знаем е, достатъчно. 50-55% не са достатъчни като цел. Има научни данни, които е, предполагат с оглед на принципа на предпазливостта поне 60% намаляване на емисиите. Ако до 2300 година не заложим една е, амбициозна цел, след това ще имаме много по-големи трудности. С какви инструменти всъщност ще действате и как ще убедите държавите членки, че ще трябва да се споразумеят за по-амбициозни цели? Е, същото се отнася и до биологичното разнообразие, до опазването на видовете. Намираме се в ситуация, в която не можем повече да се бавим. Разнообразието на видовете е изключително важно за оцеляването на човечеството и запасването на планетата. Ако сега не се действа, ще бъде много тежко. Благодаря. Имате 10 минути за отговори. Poštovane dame i gospodo, hvala vam na vašim pitanjima. Благодаря. Почитаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за въпросите. Ще се опитам да отговоря по реда, по който бяха зададени. като разбира се ще групирам тези, които са сходни. Първо имаше въпрос дали в съвета има мнозинство за целта 55% до 2030 година. Господин Лиза, ако си спомням правилно, попита, а и госпожа Модек зададе сходен въпрос – Но вие знаете, че това ще стане ясно, когато гласуваме закона за климата през юни. Като Хърватия би искала да започне дискусия във всички формати на съвета, за да може през юни да имаме максимално голям напредък. Всички знаят колко е важно да се борим с измененията на климата, защото тук няма альтернатива. В това отношение бих казал, че нашето решение – да се борим с измененията на климата чрез Зеления пакт, няма альтернатива. Сигурен съм също така, че дискусиите през идните месеци също ще го покажат ясно. Госпожо Молдек, втората част на вашия въпрос – вие попитахте как ще обясним на държавите членки, че до 2050 година трябва да бъдем климатично неутрални. Всъщност, може би трябва да поясня повече по Зеления пакт. Това е документ, който сменя парадигмата – не само за европейския континент, но и за всички, които ще го последват. Това е пътят да се борим с измененията на климата. Не мисля, че на държавите членки трябва да се казва, че е необходимо да го направят. Те разбират много добре, че това е необходимо за нас и за бъдещите поколения. Бих искал да отговоря и на въпроса на господин Торфалдс. Вие знаете, господин Торвалдс, че хърватите не говорят много, но предпочитат да действат. За това може да очаквате, че Хрватското председателство ще направи всичко възможно, за да се работи по закона за борба с климата. Това е нещо, което бих искал да се разбере ясно. по технологичния напредък. И какво трябва да се направи, за да имаме неутралност. Нека кажа, че Зеления пакт и финансовият механизъм, който го придружава, е наистина правилния начин да се промени парадигмата и също така да се набележат новите пътища за технологично развитие. Това засяга и финансовата перспектива, например при финансирането на научно-развойната дейност, като необходимо предусловие. Иначе няма как да има технологичен напредък и климатична неутралност. Бъдещето на Европа и бъдещето на света в контекста на измененията на климата – не могат да зависят от отделна страна. Това е бъдещето на всички нас. В това отношение отговарям и на госпожа Крисе за суверенитета на държавите членки. Когато мислим за климатичното бъдеще на Европа, всички трябва да бъдем едини. Това сигурно ви се струва наивно, Но докато ние говорим, виждаме, че заради промените в времето, необходимостта от отопление при това студено време, много от градовете в Европа показват много високи нива на замърсяване на въздуха. С други думи, всички ние знаем какви са последиците от дейности и в държави различни от нашата. Така че да се говори в този контекст за националния суверенитет, разбира се, е важно, но не е и най-важното, когато се борим с измененията на климата. Тук всички трябва да обединим усилия, така че ще търся консенсус по най-важните въпроси и идеи. Имаше и въпрос за директивата за качеството на въздуха. разбираме колко е важно да осигурим достъп до чист въздух и чиста вода. Имаме взаимосвързани екосистеми. През март на заседанието на съвета ние ще започнем размяна на мнения по оценка на водната економика. Освен това, планираме и заключения за качеството на въздуха на същото заседание. А по финансирането на Зеления пакт, то вие знаете, че обсъжданията по тази тема не са в правомощията на министрите на околната среда, а министрите на финансите – това е дискусия, която ще протече на най-високо ниво. Имаше и въпрос за съпротивата на някои държави, що се отнася до целите на Зеления пакт. Това всъщност опира до готовността на държавите да покрият целите до 2050 година. Това, което ние ще се опитаме да направим по време на председателството, е да водим разговори и да се стремим към възможно най-широкия консенсус за това, че борбата с измененията на климата е необходима. Ние трябва да превърнем Европа в световен лидер в борбата с измененията на климата. Въздухоплаването. В момента то отговаря за 3% от всички емисии, така че Наистина авиацията трябва да допринесе за намаляването до 2050 година. Как ще бъде постигнато това, зависи от бъдещите дискусии. По финансовите и данъчни въпроси, това са въпроси в компетенцията на министрите на финансите. По биоразнообразието ще кажа, че Хърватия в момента като председател чака да й бъде представен ключов документ в тази област стратегията за биоразнообразието. Очакваме през следващите няколко месеца. Веднага, щом я получим, ще започнем дебат по нея. Няма никакво съмнение, че борбата за, за опазване на биоразнообразието е тясно свързана а, с борбата срещу измененията на климата. Следователно, ние трябва да бъдем особено бдителни. и да участваме във всички дискусии по Зеления пакт. Благодаря. Благодаря ви. Първо, Доколкото разбирам, вие искате в съвета гласуването да бъде през юни, така ли? Това е вашият ангажимент. Разбира се, не всичко зависи от вас, но това е вашата цел. Правилно ли разбрах? Да, закона за климата и нашата стратегия е да се работи максимално до месец юни и това да е най-добрият резултат от всички дискусии, да имаме общия подход. Но зависи, както казахте, и от останалите държави членки и техните идеи. Преминаваме към втория кръг въпроси. Първо НП, госпожа Повия. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин министър. От гледна точка на финансирането на Зеления пакт, искам да попитам как ще финансираме бъдещето. Вие казахте, че тук има доста разнородни мнения. Интересуваме какво е вашето намерение, за да се постигне консенсус, тъй като знаете, че тук има споделени правомощия и на министрите на финансите. какъв е метода, който предвиждате за финансиране на този нов зелен пакт? Благодаря социалистите и демократите. You, Chair, Благодаря, господин председател, господин министр. Благодаря ви. Вие бяхте много точен, като говорихте за своите амбиции готовност да улесните работата по климатичния закон. Освен това е много ясно, че вие от хрватска страна сте готови да направите максималното, за да се превърнем в лидери. Не само на думи, а и на дела. Това наистина си заслужава да бъде отчетено. Много колеги в тази комисия засегнаха въпрос, който искам да засегна и аз. Тази година предстои КОП в Глазго, КОП 15 в Китай по биоразнообразието, също така срещата на върха е С Китай. Това е втората половина на годината – Вашето председателство, следователно, според мен, е изключително съществено за това, доколко ще бъдем амбициозни на всяко от тези заседания. Зависи от срещите, които ще се проведат през първата половина на годината, така че ЕС да бъде готов – и да покаже истинска амбициозност, както и в Париж. Освен това, по КОП, ние, ако искаме да изпълним Парижското споразумение, трябва да отидем по-далеч. Но На конференцията за климата в Мадрид имаше известна неохота да се продължи напред. Интересуваме как се подготвяте за срещите в Китай, в Глазго, Как ще направите така, че Европейският съюз да има водещата роля в Глазгоу? и да покаже много голяма амбициозност. Като разбира се, не трябва да водят тази амбиция. Нека напомня, че имате по една минута за въпрос. От името на обнови. Благодаря, господин председател. Благодаря господин министър. Желая ви успех. Това е председателство с големи предизвикателства и ангажименти за климата. Както председателят каза, имаме само по една минута, затова конкретни въпроси за биоразнообразието. На миналото пленарно заседание одобрихме амбициозна резолюция – интересуваме дали можем да разчитаме на подкрепата на хърватското председателство, така че при бъдещата стратегия на Комисията за биоразнообразието да видим 10 допълнителни процента като бюджет за биоразнообразието защото за тази година съветът предвиди само 8,6%. Това е най-низката цифра от 2015 година до сега. И накрая нека ви кажа, че Комисията ни напомни, че неизпълнението на екологичното законодателство в държавите членки води до огромни загуби за здравеопазването. Милиони през всичките тези години? Какво ще се направи за подобряване на екологичните норми от страна на държавите членки? Благодаря. Господин Визек, НП. Благодаря, господин председател. В Европа имаме много природни забележителности, както Карпатите, това е природна забележителност. Имаме конвенцията и ние бихме искали да видим ратификация и от вашата държава. Много е важно да се опазват екосистемите, да се възстановяват, да се смягчават последиците от климата. Така ще осъществим и необходимия преход в Карпатския регион. Ще можем и да повишим неговата популярност. Тук е много важно да имаме подкрепата на съвета. Може ли това да се разгледа от вашето председателство? Благодаря. Thank you for SND, Ms. Благодаря, госпожа Шадълман, с социалистите и демократите. Благодаря, господин министр. Благодаря за амбициите ви. Бих искал, ще ви бъда благодарна, ако бяхте малко по-конкретен. Комисията ще представи план за действие за кръговата економика през март тази година. Може би, можете ли да кажете малко повече за това какво очаквате от нея, защото е много важно това за работата на нашата комисия. Благодаря за зелените. Госпожа Валис, благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Приветствате ли е, амбициозните реш, резолюции за КОП и е, е, в, тъй като преговорите за международната финансова рамка ще бъдат е, провеждани по време на вашето председателство. Как виждате е, използването на реални пари за постигането на целите на стратегията за биоразнообразието, вие знаете, ние знаем добре защо защо не се постигнаха заложените задачи. Бъдещето на стратегията за биоразнообразието вече насочва към едно ускоряване. Е, смятате ли, а, че е правилно решението на комисията да направи стратегията по-целенасочена. Издаден беше този доклад от Европейската агенция за околната среда и тук можете да намерите най-различни данни, които сте, са необходими за защитата на биоразнообразието. Искам да помоля всички да погледнат този текст и във връзка с проекта искам да ви запитам, вие знаете, че зеления пояс също така минава и а, през Харватия. Вие ще се намесите ли, за да може Европейския съюз наистина да твърди, че има водеща позиция по а, биоразнообразието? Благодаря, господин председател, господин министър, В, в, в продължение на 6 месеца ние водихме дебат с, с финландското председателство. А сега трябва да има един баланс за 6 месеца защото председателствата са по-скоро символични, отколкото политически. Днес искаме да ви запитаме какви са приоритетите ви за следващите 6 месеца. А, вие а, цитирахте термини, цитирахте цели, а, които са доста амбициозни. Също така трябва да се борим за достоинството на животните, трябва да гарантираме доброто отношение към животните, особено животните, които се изнасят. Какво ще ще, какви ще бъдат възгледите на хрватското председателство по повдигнатите от мен въпроси. Благодаря. Благодаря за ЕНП. Господин Пентере. Уважаеми господин министр, поздравявам ви много сърдечно за вашето председателство на 1 януари. Микрофона на ораторката не е в ред. Извинете за прекъсването. Deshalb würde mich interessieren, welche Punkte aus... ме вече отново. Интересуваме какви са всъщност основните е, предложения на комисията, е, е, които вие смятате, че действително си струва да е, влязат в новото законодателство. Може би е, можете да спомнете такива моменти от европейското законодателство. Ja, mich? Okay. Ще повторя още веднъж. Да. Въпросът ми е, е за това как изглежда точно вашата страна. Иска ни се всъщност да опознаем по-добре страната. Е, има предложение за Зеления пакт е, на комисията, на парламента, кои от тези е, основни въпроси, които са заложени в тези предложения, ви импонират най-добре, най-много? Благодаря. Зекре, господи, госпожа Юстас, господин председател, господин министр, много ви благодаря, господин министр. Сигурен съм, че, сигурен съм, че сте добър дипломат. Знаете, знаете как да отговаряте общо на въпросите. Но ще ви задам съвсем конкретни въпроси. Следващите 6 месеца са един много специален период. Те трябва да бъдат планирани много внимателно седмица по седмица. В Харватия имате много специалисти. Ще има два, две заседания на съвета по околната среда. Ще ми дайте ни, моля ви, се представа до каква степен тези срещи ще отразят факта, че ние водим преговори за националните рамки. Ще трябва също така да сме постигнали първата част на закона за а, климата, повече пари, повече данъци. Искам а, да получа конкретна информация. Вие сте министър за околната среда и енергия, енергетиката. Вие сте учили економика. Какви са вашите планове за следващите 6 месеца? Благодаря за обнови. Благодаря, господин председател. Ще говоря народния си език на словенски. Благодаря, господин Чарич. Тук съм. Зеления пакт е по и неговите е, последствия и Харватия за... Той ще засегне Харватия като председател и Западните Балкани. Как ще може да свържете тези приоритети? Как ще се свържат Западните Балкани и околната среда? Виждаме, че тези държави са много замърсени, защото за съжаление, има и бедност, коя, както е, център, има 16 теца, като се има предвид, че тези държави имат много а, въглища. А, да видим как ще се развият а, събитията, каква ще бъде политиката по отношение на съседните страни в Западните Балкани, защото те се стремят към членство в Европейския съюз. Вашата държава и а, Словения, моята държава, която е ваш съсед. Френско, а, хрватското председателство трябва да реши тези проблеми в Западните Балкани. Благодаря за социалната социалистите и демократите, господин Ван Хай. Благодаря. Благодаря. Благодаря и за експозето, което направихте. Що се отнася до вашите приоритети по отношение на опазването на климата, мога да кажа, че естествено това изисква много усилия политически, а и на всички други равнища, но струва и много пари. Необходима е не само силна воля. Без пари просто няма да можете да постигнете е, целите. 10 години след економическата и финансовата криза би трябвало да си дадем сметка, че темата е изключително важна, че е, зеленият пак трябва да бъде и е, справедлив е, от социална гледна точка. И ще трябва да се защитават е, много и различни интереси. Какви гаранции можете да дадете, че сте готови да заплатите високата цена? И още един въпрос. Кои е, и какви са гаранциите, които ще поемат държавите членки за това, че Зеленият пакт ще бъде общо дело е, и няма да се ръководят е, във връзка с Зеления пакт от своите национални егоистични интереси, а ще бъдат целенасочени в действията си. И така, господин Кокелис. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за изложението. Имам сходен въпрос. Вашето председателство е първото в ерата на Зеления пакт. Вие също така заявихте, че ще има среща на върха в Западните Балкани. Говорихте за трансграничното замърсяване на въздуха. В Западните Балкани има 16 теца, които бълват серен диоксид. Смятате ли, че това ще бъде тема на срещата на върха на Западните Балкани или просто ще говорите за преходните механизми? Втория ми въпрос е какви са възгледите ви за европейския семестър, особено в сферата на на енергетиката правила номер 7, 14 и 18 и 15. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин министр. Вие говорихте за морската среда. Не отдавна учените казаха, че Адриатическо море до 2050 година просто ще бъде един буклучарник. Имаме проблеми с микропластмасите, които са навлезли в хранителната верига 50% от отпадъците в морската среда идват от селскостопанските семи. Харватия има два центъра за управление на отпадъци, но те бяха остарели още в, тогава, когато бяха построени и те само повишават сметките за отпадъци на домакинствата нови центрове трябва да бъдат изградени в Харватия, но се намесва корупцията. А също така европейската екологична политика трябва да бъде променена? Кога ще се дистанцирате от тази система и ще ни дадете шанс на нас, които тънем в буклук? Благодаря за НП. Благодаря. Харванското председателство на съвета на Европейския съюз ще се съсредоточи върху дебата за подобряването на климатичната политика на Европейския съюз, особено гарантирането на средства, които ще направят възможен прехода в много сфери. Мерките са много важни. Ако вземем предвид, че за всяко инвестирано евро в превентивни мерки спестяваме 6 евро, които би трябвало да бъдат заплатени, за да правим с, с последствията. Чухме много становища. Искам да а, кажа нещо за а, регионалния парк Морен Драва. Това е една от най-важните екосистеми на Република Харватия и съм сигурна, че Харватия ще продължи да работи по подобряването на този парк. Колегата Торвалд да каза, че Харватия е добра в транспорта, когато говорим за климатични промени, Европейския съюз трябва да работи като национален отбор. Ние трябва да а, решим кой ще бъде център нападател, кой ще бъде защитник. Един въпрос е министъра. Как виждате приоритетите за а, съвета? и как планирате да организирате обсъжданията за, по време на съвета. Благодаря, господин министър, и отговорете на въпроса. Ние обсъждаме проблеми. Надявам се, че няма а, да се борим отново и, и да се състезаваме с Франция. Имате 10 минути да се опитате да отговорите на зададените въпроси. Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на повечето от въпросите. с, с оглед на конкретността на някои въпроси. По въпроса за финансирането на Зеления пак, както беше повдигнал този въпрос, въпросът е как, по какъв начин бихме могли да създадем допълнителните 10% за а, проблеми, свързани с биоразнообразието. Мисля, че този въпрос, ако не бъркам, беше зададен от госпожа Родригес. Това, което трябва да имаме предвид е факта, че съвета по околната среда не би могъл да има въздействие върху окончателния изход на многогодишната финансова рамка. Аз мисля, че това е пътика, по който трябва да поемем, а, а, именно значението на финансирането на дневния ред, а, който се предполага по силата на Зеления пакт. В това отношение аз ще говоря с колегите от Министерствата на околната среда и те би трябвало да говорят с техните министри на финансите и да сложат началото на дебати на правителствено равнище. Защо смятам, че това е важно? Проблемата за, нам... за адаптирането към сегашните обстоятелства е един проблем, който би трябвало да получи първостепенно значение като приоритет на европейската политика. Няма отраслова политика в Европейския съюз, според мен, която да е по-важна от този проблем. Това е отношението, което ще а, вземем. Ние ще настояваме на това до край не мога да гарантирам тук пред вас, евродепутатите, че ще бъдат осигурени фондове за всяка цел, но мога да ви уверя, че ще направя всичко, което е по силите ми, да работя с колегите, екоминистри, за да може колегите от другите сектори да разберат колко е важно това за запазването на биоразнообразието, за запазването на околната среда и ние бихме искали да работим за намиране на максимални средства за финансирането на тези процеси. Сега беше зададен въпрос също така и за нашата позиция по Зеления пакт, ако не бъркам. Няма значение какво мисли Харватия по този въпрос. Ние сега председателстваме съвета на Европейския съюз и както знаете, ние сме представители на държавите членки. Има едно нещо, което искам да кажа. Харватия вижда Зеления пакт като възможност. Възможност за преход към много по-справедлив економически модел. И се надявам наистина, че и други държави ще се съгласят, държави членки ще се съгласят с нашето становище. Накратко ще коментирам нашите идеи и нашия дневен ред във връзка с неформалния съвет който ще се проведе в Харватия. Мисля, че госпожа Залевска зададе този въпрос. Въпросът за този съвет и също така госпожа Йовева засегна също този въпрос. По време на срещите по време на нашето председателство ще се съсредоточим върху проблемите на биоразнообразието, на подробности на стратегията за биоразнообразието и защитата на морската среда. Това е дневния ред за неофициалния съвет. По въпроса за Западните Балкани и проблема с 16-те теца, които бяха споменати два пъти и връзката на този проблем с Зеления пакт и други планове в Западните Балкани. Аз мятам, че неформалните съвети са най-добрата платформа за дебат по а, неутралността на климата, което е свързано и с, бъдещето на Европа и с възможното интегриране на страните от Западните Балкани в а, дебати, които според мен са положителен елемент, който ни дава импулс да се движим напред. Когато говорим за климатичния неутралитет, няма смисъл да се разделят Западните Балкани от останалата Европа. Както посочихте, поне така разбрах вашето изказване, тези 16 теца всъщност работят на равнището на емисии на останалите тецове в Европа. Когато говорим за Карпатската конвенция и въпроса на господин Вицек, разбираме необходимостта да се защити тази, този район. Разбира се, трябва да бъдем активни в обсъжданията с Европейската комисия, за да можем да постигнем повече. По въпроса за а, факторите, влияещи а, върху ендокринната система, след оценката на законодателството, което регламентира тези а, а, проблеми, ние ще зададем бъдеща насока за обсъжданите с държавите членки с Европейската комисия. Госпожа Кристел зададе въпроса за кръговата економика. Смятаме, че представянето на новия план за действие за кръговата економика е интересен за всички нас и в крайна сметка Зеления пакт би трябвало да гарантира допълнителните елементи, които ще ни позволят да преминем към парадигмата на кръговата економика, която много е обект на много дебати. Тя е в центъра на вниманието на Европейския парламент и на държавите членки е, с която се завършва плана за действие и е, спомагателната роля на този план. Това довършва картината на европейската економика, която така както тя би трябвало да се развие до 2020 година. Ние смятаме в този контекст, че дискусията която е на дневния ред на съвета по околната среда през юни 2020 година. Това е една навременна възможност да се задълбочим повече в обсъждането на този въпрос. По въпроса за глобалното измерение – и отношенията Китай-Европейски съюз, включително и КОП, който ще се проведе КОП-15 в Китай и КОП в Глазго. Вие казахте в общи линии, че първата половина на тази година е много важен във връзка с интензивните подготовки на нашата позиция, позицията ни в отношенията ни с останалата част на света. Ние сме в ситуация, в която зеления пакт вече е представен и по време на хрватското председателство ще се представят редица инициативи. Ще работи много активно по подготовката за КОП в Китай. Тези подготовка, тази подготовка ще се провежда и по време на неформалната среща в Сплит тази година. Това ще бъде ценен принос за определенето на общата ни позиция. По питането във връзка с стратегията което беше зададено от госпожа Гараб. Това, което очакваме е Европейската комисия да публикува новата стратегия. И в този контекст, както и а, другите държави членки, ще стартираме дебат по тази тема. За финансирането на био разнообразието. Бих желал да повторя още веднъж отговора ни предвид факта, че това е въпрос, който беше зададен по няколко повода. Той е важен. Този проблем не е в ресора на в правомощията на Министерството по околната среда или на Еко съвета, но ще го включим като положителен елемент в нашите бъдещи заседания и срещи, за да може да постигнем положителен по положително въздействие върху нашите колеги, за да можем да гарантираме да, а, че ще действаме спешно и ще осигурим финансиране на някои аспекти на Зеления пакт, включително и на биоразнообразието. По въпроса на господин Синсич за управлението на отпадъците в Харватия. Както знаете, това не е в правомощията на председателството и това не е проблем, който се обсъжда на това равнище. Благодаря. Да, благодаря. И така, приключихме по този начин с размяната на мнение с а, господин министър Чорич. Естествено, това не означава, че по време на вашето председателство няма да се срещаме отново и да обменяме е, мисли по темите. И така, в 2.30, 14.30